Apologies, colleagues, for being late. Извинявайте, колеги, че закъснях. Извинявайте, господин Мело. Keep everyone waiting. We'll uh, begin on point 13. Извинявам се, че е, ви накарах да чакате. Така, точка 13 представена представен на Комисията за приложението на Шенгенското право в областта на Шенгенската информационна система в Харватия. Докладчикът е господин Мело и тъй като закъснях, ви дам думата незабавно. Извинявайте отново. Всъщност трябва да започнем с комисията. Извинете, нека да започнем с комисията. Uh, the commission first. Start with the commission okay. first. Thank you. Can you go Thank ahead? You.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 взети са решенията, свързани с оценяването на системата в Харватия. И системата е готова за... Хрватия е готова за техническа интеграция към системата. Има национална система, има, а, съответ, а, има служба и а, да се ни възможностите за обмен на информация с другите бюра, с другите държави. Две дати са споменати в предложението. Член 1, арине 2. Данните, които са допустими, достъпа се допуска от определена дата нататък и втората дата е датата, от която Харватия може да започва започне да подава свои сигнали съгласно линея 1 и линея 3 от член 1. Съветът все още не е взел крайното си решение за пълното приложение на всички свързани с темата елементи от шенгенското право, нещо, което може да стане след като бъде направена пълната оценка все още има ограничения за използването на данните от системата ШИС от Харватия. Основно ограниченията са свързани с подаването на сигнали и с задължението да се отказва влизане на територията на страната на а, граждани на трети държави, срещу които им подадени такива сигнали. Благодаря. Преди да преминем към изказването на господин Мело, нека да чуем представителите на Малтийското председателство, господин Кашиери. Уважаеми дами и господа депутати, както представителят на комисията току-що обясни, държавите членки по настояще проверяват коректното приложение на шенгенското право в различни области. Една от тези области е защитата на данните. И това е предварително условие, за да може Харватия да се включи в обмена на допълнителна информация в рамките на Шенгенската информационна система. Ще повторя казаното от комисията. Комисията стигна до решение, че Хрватия има задоволително ниво на защита на данните. В съвета по-настоящем се обсъжда проекто решението. Именно за това съвета, възоснова на член 4 или не 2 от договора за присъединяване на Хрватия, поиска на 8 януари становището на Европейския парламент с молба да бъде готово, ако това е възможно, до март целта беше да не е, изостане графика на протичащата оценка на шенгенската система през юни 2017 година се предвижда да се оцени приложението на шенгенската информационна система и ако това не стане, ще се забави преминаването към премахване на контролните мерки по границите. Има бюро и национални процедури, които са налични още от лятото на 2016 година и е влизането в действие на Шенгенската информационна система в Харватия е важно, тъй като ще помогне за по-добро сътрудничество в областта на съдебната дейност и дейността на полицията с други държави членки. Използване на рамковото решение за Европейската заповед за задържане, например, но не могат да се подават сигнали за целите на е, е, задържане на лица за екстрадиция. По-настоящем Хрватия може да прави това само в контекста на Интерпол. Хрватия ще има нужда от 2-3 месеца, за да заради данните и да тества функционирането на системата преди нейното функциониране да бъде оценено. Затова съветът е, много би се радвал Европейски парламент излезе със становище до края на настоящия месец. Благодаря за вниманието. Взимам повод от казаното от вас. Парламента може или да отхвърли, или да приеме текста. Е, по тази причина и тъй като искаме да приемем текста бързо до следващото ни заседание, крайният срок за внасяне на изменения е утре 10 март в 16 часа. Ще гласуваме на 22 март в нашата комисия и се надяваме да влезем в пленарна зала през април на пленарната сесия, на първата пленарна сесия. С тази информация искам да дам думата на нашия докладчик Нино Мело. Благодаря, господин председател. Ще говоря на португалски, ако не възразявате. Всичко е клят пара. Шенгенската информационна система беше създадена с цел да се подобри вътрешната сигурност в държавите членки на Шенгенското пространство и по външните граници. Става дума за програма за обмен на данни в голям мащаб – тази система е изключително важна за защитата на външните граници на Европейския съюз. Съвета може да вземе решение за това дали разпоредбите, свързани с Шенген, свързани с ШИС, могат да се прилагат по отношение на Харватия. Това може да стане след като се прецени дали са осъществени необходимите технически мерки. Комисията потвърди, че Харватия е изпълнила всички необходими критерии и съответно може да осигури необходимата защита на личните данни. По отношение на оперативното ниво на събиране на големи мащаби данни, Харватия изпълнява критериите за създаване на ШИС. Всъщност, пълното прилагане на ШИС спрямо Харватия може да се осъществи едва след като Харватия започна да прилага достиженията на правото в областта на Шенген. Ние смятаме, че Участието на Харватия би могло да подобри външната и вътрешната сигурност в Европейския съюз и присъединяването на Харватия към Шенген е част от приоритетите за моята политическа група. Това е моето мнение по това досие. Благодаря, господин Мело. Другия член на комисията, който присъства, иска ли да каже нещо? Искам да се извиня на двамата колеги и на всички останали присъстващи в залата, че закъснях с 11 минути. Госпожо Сипел, искате ли да се изкажете? Да, благодаря. Господин председател, всъщност бях дошла само за да слушам, не за да се изказвам, но тъй като имам възможност да го направя, искам да направя едно политическо изявление. Много е интересно, че има и други държави членки, които изпълняват техническите критерии, но не всички те са част от Шенгенската информационна система. Искаме се да избегнем двойните стандарти по отношение на държавите членки. Ако Харватия изпълнява техническите критерии, естествено тя трябва да стане част от ШИС, но се усмихнах, когато чух, че когато комисията каже, че всичко е наред с защитата на данните, то ние можем да приемем присъединяването на Харватия. Усмихвам се, защото имам опит в тази връзка. Комисията казва за някои трети страни, че нивото на защитата на данните е добро. Аз мисля, че точно в тази връзка трябва да сме предпазливи. Всъщност бях дошла за да слушам, както казах, и ако наистина техническите критерии са изпълнени, една страна трябва да стане част от Шенгенската информационна система. Благодаря за това, че превърнахте разговора в дебат. Биригит, господин Мело, искате ли да кажете нещо? Не? Само като информация, що се отнася до измененията, гласуването в Либе ще бъде на 22 март. С оглед на правилника за дейността, измененията ще бъдат допустими само ако те не са в разрез с препоръката на докладчика. За съжаление няма да можем да използваме автоматичната система за изменения, тъй като тя не пасва на системата за консултиране. Искам да ви информирам и искам да обърна внимание на секретарята, ако някой още слуша. Господин Мело, благодаря, че проявихте търпение относно сроковете по този доклад. Трябваше да обсъдим текста днес, тъй като чухте става въпрос за спешни мерки. Благодаря на госпожа Зипел Откакто аз съм в тази комисия, вие може би сте единствената, която присъства почти неизменно. Благодаря на всички. Така май приключваме с обсъждането на тази точка и приключваме с заседанието. Благодаря на всички. Много е необичайно да имаме 30-минутно заседание на нашата комисия. Благодаря на всички още веднъж и ви желая